course. Yeah, it's more or less arriving there. Of arrival. Very good. Welcome to this uh, meeting. Uh, that is a, a, a meeting between... Добре дошли, колеги, на нашето съвместно заседание между комисиите по заетостта и културата. Ще започнем с приемането на дневния ред. Освен ако нямате възражения, бихме могли да работим по така обявения дневен ред? Можем, явно. Днес превод имате на френски, немски, английски, италиански, френски, италиански, холандски, английски, датски, гръцки, испански, португалски, шведски, чешки, унгарски, естонски, полски, български и румански. Искам да ви напомня, че това заседание се излъчва пряко по интернет. Започваме с дискусиите по по-добрите услуги за а, квалификациите, така нареченият Европас. Нека да кажем няколко думи тук, като за начало. Първо, Радвам се, че стана възможно да проведем такова съвместно заседание между двете комисии. И също искам да приветствам колегите от Културната комисия. Имаме много общи интереси и това, което разискваме, е, определено интересува и двете комисии. Винаги сме дискутирали и ще дискутираме квалификациите и уменията. И сега ще разискваме модернизирания вариант на Европас в рамките на така наречената, наречения дневен ред на квалификациите за Европа. Тези а, две досиета ще бъдат разгледани по а, правило 55, т.е. ще има двама докладчици. Ще има общо доклад, който ще бъде гласуван съвместно от двете комисии. Така че ние ще се срещаме доста редовно до юни и а, очаквам с нетърпение тези наши срещи. Имаме много общи познания и се надявам, че ще постигнем и обща позиция и да бъдем възможно най-ефикасни в нашата работа. След като казах това, ще дам думата ще дам думата на а, госпожа Камера, на която е също председател на Комисията по културата. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, einen wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря на Комисията по заедостта за това, че ни позволява да участваме в това заседание, за да може да имаме един общ дебат по компетенциите и така наречения Европас. Смятам, че това е въпрос, който за двете комисии е много важен. Европас е в 10 приоритета на а, дневния ред за компетенциите и квалификациите. И а, смятам, че наистина този документ, всички сме съгласни, че този документ а, има нужда от спешна промяна. Много неща са се променили през изминалите 10 години и а, такъв е случая и с продължителното образование, образованието през целия живот, така че е, Европас трябва да може да се адаптира към нуждите и да отговори на а, изискванията на потребителите. Имаме нужда да се включат различните типове образование, обучение – и смятам, че всичко това е добре отразено в новите доклади по темата. Трябва също да видим, че има много критики спрямо текста на комисията. Европас трябва да помогне на различните хора да могат да представят по-добре своите компетенции в европейското пространство и също за бъдеще трябва да продължим и да следим а, новостите. Така че ще, за мен ще е удоволствие да слушам този дебат. Давам думата на колегите, които а, отговарят по този въпрос в а, Комисията по заедостта. И така, като въведение, да, смятам, че наистина има нужда да се модернизират европейските инструменти и услуги. Водихме дебат с комисаря Тайсен в Страсбург и то отдавна. Дискусията беше много добра и е засегна всички членове от нашата комисия, както и въобще във всички деби. Трябва да гарантираме, че наистина отразяваме а, променящите се нужди на пазара на труда. И а, това трябва да бъде включено в цялата образователна система, както и в обучението извън стандартното образование. И трябва да имаме актуализация в, според новите технологични развития. Трябва по този начин да подкрепим учещите, работещите, които учат отново, които се връщат на учебните скамейки. Правим го много пъти в живота си вече. Не е само веднъж, не е само, а, да, не е само когато сте в училище и по-късно, през целия живот всъщност учите и се надявам днешната дискусия да бъде много полезна. Надявам се, че ще имаме добри компромиси от страна докладчиците днес. И сега искам да дам думата на господин Малинов, който е от докладчик от Комисията по културата и на господин Ман, който е от Комисията по заедостта. Пет минути на всеки. Заповядайте, господин Малинов. Thank you, Madam Chairman. Uh, since we have no tradition, thank you for giving... Благодаря. Благодаря, че ми давате думата първи. Uh, а, със сигурност и господин Ман ще каже неща в същата насока. Да, може би ще повторя това, което казахте. Има нужда от много спешна промяна, актуализация на тези умения, този Европас. Знаете колко пъти се използва Европас, но документите по Европас не са променени през изминалите 10 години. Така че този инструмент определено има нужда от промяна. И а, със сигурност всички експерти го казват, че има нужда от преразглеждане. Но за да може да, да бъдем колкото се може по-конкретни, по-полезни, нека да кажа, че много държави членки имат големи съмнения и проблеми. Те се появиха почти веднага и са много показателни, защото има консенсус по различните точки. Никой не смята, че Европас трябва да остане в настоящия вид, но от друга страна дори и аз, който бях в по-радикалните, дори приех, че а, трябва наистина предложението да просъществува, но въпреки всичко то не е достатъчно а, ясно и може да доведе до проблеми в някои от държавите. Ще се опитам да обобщя някои от проблемите. Предполагам, че господин Ман ще добави. Първо, Относно преразглеждането на Европас, това е заглавието тук, но всъщност ако погледнете цялото предложение, то е доста по-радикално. съвсем ясно се казва в намеренията на комисията, че това е нов инструмент. Така че първият проблем е, че Европас трябва да бъде адаптиран към нуждите, но не трябва да става изцяло нов инструмент формулировката на старото правно основание също е а, не е особено ясна. Така че, като си има предвид големия мащаб на предложението, техническите аспекти имат нужда от допълнително разясняване, а, както и от допълнителна информация за това, което ще ни струва тази система. Има общ консенсус относно а, класификацията на уменията, така наречения ЗЕСКО. И това е един инструмент, който не е напълно развит и завършен и смятаме, че включването на ЕСКО в този случай тук е, е предварително и неясно, защото всъщност не е завършена класификацията. Другия проблем е относно групата на експертите, коя, която ще, се, ще замени настоящата такава а, на европейско ниво. Трябва да стане ясно, че Европас няма за цел да хармонизира а, практиките на националните образователни системи в държавите членки. А, много документи изразяват тази тревога от страна на държавите членки. Искам да се опитам също да представя основните проблеми, не само моите, но и като цяло а, какви са критиките, какви са общите тон, точки на почти всички държави. Друга много проблематична точка е противопоставянето на предложението да се приключи мандата на всички експертни групи, съществуващи експертни групи и да се заменят с нова координационна група на европейско ниво. Настоящото предложение не взима предвид съществуващите национални структури, които са различни и нуждите на държавите членки и а, не им дава възможност за гъвкавост при прилагането на практика. Друг проблем е за ролята на държавите членки и искането да се установи една национална схема за координация. Това също е много проблематично, защото да се създаде един такъв фонд чрез такива схеми всъщност нарушава националните компетенции. Ще спра до тук и ще кажа, виждам, че времето напредва, че като цяло всички са съгласни, че има нужда от преразглеждане, всички приемат, че Европас е има успех, но че е време да го променим. И а, то по начин, по който по принцип трябва да, да запази националните компетенции, но всички казват, че това, което имаме като текст тук е твърде амбициозно и не взима предвид националните различия. Виждате, че всички държави са изразили тази загриженост. Искат също така правителството да се изключи ЕСКО от тези от това предложение. Надявам се, че поне това ще бъде взето предвид в крайния вариант. You, Благодаря. А сега господин Ман, заповядайте. Ja, herzlichen Dank. Ähm, wenn man am Rosenmontag nicht daheim ist, bei der Fasselnacht, sondern hier ist, da muss schon ein Grund ако не сте а, в къщи в, по време на седмицата на м, карнавала, на детските а, вакансии, а сте тук в този понеделник, явно има причина. Така че, евентуално, ако можем да взаимстваме нещо от радостта и веселбата, свързана с карнавала, ще бъде добре. Така или иначе, днес разглеждаме един важен доклад за Европас. Нещо изключително важно в подкрепа на идеята за нови умения – тя е свързана и с модернизация на този инструмент, а не създаване на нов инструмент. Този инструмент по-добре да бъде ревизиран 10 години по-късно, а не да създаваме нов. Нужно е да въведем някакви адаптации. Това представлява предизвикателство. Бих се присъединил към казаното от господин Малинов. Държавите членки са много загрижени не е въпроса да се каже всичко трябва да се направи от държавите членки, но има инструменти, които работят добре в държавите членки и а, разглеждайки новите инструменти, загриженостите са, вклю... са свързани с бюрокрацията, свързаните с нея спънки, това отношение е нужно да има и известно съвременяване и си задаваме въпроса дали всичко отговаря на това, с което разполагаме. Идеята е да се предвижим от една доброволна към по-задължителна система на това ли е, което искаме. Трябва да се спази принципа на субсидиарност, това е важно. Целта на Европа също е важна, информация, прозрачност за потребителя. Разбира се, това съзнание за целевите групи. Те са важни, но трябва да погледнем и другата страна. Страната свързана с разходите, ако това стане по-задължително. След това ЕСКО, е, таксономията на уменията, професиите и така нататък остава въпроса за това как могат да се класифицират всички тези умения и а, възможности и професии. В момента е отворен формата на ЕПСКО. Той е достъпен за подкрепа на портала. Аз бих подкрепил тази идея. Потенциала означава автоматичен превод на уменията и знанията, но разликата между държавите членки е голяма. Ако видите а, между а, ЕСКО и рамката за квалификациите, винаги съм се радвала, че тук имам един доброволен принцип. А, но когато стигнем до въпроса за степента на качество, а, тогава става по-трудно. Не искаме да отстъпваме а, от а, нужните а, нива на качество. Друг въпрос, който засегна господин Малинов, беше свързан с административното управление, governance, и се говореше, че ще има изключително а, голям спад в качеството и експертизата, но тези групи а, са се доказали, те са работили заедно до сега и можем да се опитаме да направим така, че и другите, работи, е, другите групи да работят заедно така добре. Трябва да кажем, че Европас е подходящ инструмент, с който добре се работи. Трябва да съществува диалог и в рамките на държавите членки. Координация – да, сътрудничество – да, аз бих подкрепил тези идеи. Но ако стъпим на тази основа, можем да кажем – нека разгледаме още веднъж тази идея, включително доброволния и характер. Трябва да работим заедно. Приветствам сътрудничеството между нашите две комисии. Сигурен съм, че ще постигнем консенсус в крайна сметка, защото ние всички работим в тази посока, но не искаме да подриваме това, което вече е подстигнато в държавите членки в това отношение. Председателката, благодаря господин Ман. И аз ще кажа няколко думи, защото аз съм а, докладчик в Сянка в комисията а, Employment от страна на социалистите и демокраците. Най-общо приветстваме а, идеята, но има някои ключови въпроси, които трябва да се преразгледат и то по-отблизо. Целта да стане по потребяем Европас е добра идея, но има и някои други въпроси, свързани с това да обхванем по-широка общественост. 60% от а, тези, които са били интервюирани, не знаят за съществуването му. Това въжи и за частните кооперации, потенциалните работодатели, които е по-малко вероятно да използват тази услуга днес. Трябва в преразглеждането да направим така, че да се справим с този е, въпрос. Прозрачността на уменията, а именно ясната цел на Европа. Защото имаме и а, такива умения и знания, които са свързани с а, а, потребителите. Знаете всички заинтересовани страни, които изразиха загриженост във връзка с измененията и включването на нови инструменти. Тези промени а, не са ясно представени, така че бих се въздържала от коментари на този етап. Но искам ясно да кажа, че комисията наистина трябва да даде повече подробности по този въпрос. Споделям също така и някои от елементите на загриженост, например, връзката между Европас и EQF, рамката за квалификации, и ЕСКО. EQF, рамката за квалификации, европейската е доброволна. ЕСКО е в съвсем пилотен етап, така че бих апелирала към комисията да не изтегля, да не прекратява експертните групи, свързани с Европас. Поне от моя гледна точка, техния принос е ключов. Затова средствата да бъдат, инструментите да бъдат наистина висококачествени и да се използват действително. Това е моят коментар като докладчик в сянка. И след това давам думата на госпожа Смолкова, която представлява групата на социал... социалистите и демократите в а, Комисията по култура. А, извинявайте, не ви видях. Имате думата. o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručnosti. Запознах се с предложението на комисията по квалификациите и уменията. Свързах се с националните центрове, разгледах как се работи до сега и говорих с много хора в тези центрове, за техните гледища. Така че видяхме какви са слабите моменти в системата, това, което може да се подобре. подобри. Мисля, че сме съгласни всички за функционирането на онлайн системата, що се отнася до търсенето и предлагането. Това е тема, която подкрепяме. Има нужда от модернизация така че да отговаряме на настоящите нужди. И непрекъснато по променящите се условия на трудовия пазар. Съгласни сме също така, че а, портфолиото на Европас трябва да се разшири в мрежа с други инициативи, като а, рамката за квалификации и панорамата на уменията. Има обаче и сериозна загриженост за това как държавите членки могат да го постигнат. В момента имаме национални координационни центрове по квалификационната рамка и както знаете и по а, указанията а, също. Но а, ми се струва, че е нужен по-добър анализ на настоящата ситуация и след това могат да бъдат изведени заключения и съответно идеи да бъдат предложени за подобрение и усъвременяване, така че и за студентите, и работодателите, и работниците, и защо гражданите да получат една по-добра услуга. Благодаря. Thank you. Uh, Mr. Andrew Lever from ECR, the floor is yours. Господин Андрю Левър от ЕКАРЕ от Комисията по култура. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря и на другата госпожа председател. Това е общото становище на ЕКАРЕ и ще започна с това, че тази инициатива не е без смисъл и от 2004 година на насам това е смислено а, упражнение, а именно общата рамка а, добавя стоеност както за младите, така и за трудовия пазар подобрява прозрачността и а, успеха при сравнението, като се разпознават различните среди на образование, култура и така нататък. Но всеки, който е изброял, изброил до сега и положителни страни и е вярно, че ние именно в този смисъл разглеждаме заедно тази идея – а, така че и аз а, започвам а, с това, че а, Европас е, е и е бил до сега изключително ам, полезно средство, но той трябва да остане доброволно. Никога не е бил предвиден като инструмент за събиране на информация, а ми се струва, че върви именно в тази посока, а пък ще са нужни а, допълнителни анализи и оценка на въздействието, кой притежава данните. Това е важен въпрос. В нашата Комисия по култура сме изключително чувствителни към въпроса за личните данни и правото на лични данни на гражданите. Ето защо смятам, че е добре нашите комисии заедно трябва да работят за, по тази тема, за да привнесат своите знания от националното равнище и оценката на подобни и паралелни схеми като ЕСКО и а, рамката за квалификации, както а, правилно посочи господин Малинов, е важна, за да можем а, да знаем с какво разполагаме, когато се стремим към упростяване и прозрачност за крайните потребители. Не съм убеден, но ми се струва, че чух нещо за задължителност по-рано в изказванията. А, ако има каквато и да било задължителност, нашата група на ЕКАРЕ би се противопоставила. Като цяло разбираме мотивацията за усъвременяване осъвременяване на рамката към новата реалност, за да може Европа също така да бъде достъпен и за по-чувствителни групи, които нямат чак толкова възможности. Но все пак успеха на Европас се дължи и на това, че той е доброволен процес и смятаме, че по този начин трябва да продължи и успеха. Госпожа Сенданска, имате думата. aj môj kolega zo skupiny ICR, hovoril o niektorých aspektoch, najmä pokiaľ ide o subsidiaritu a tiež už tu padli otázky ohľadom teda pod... Колегата от ЕКР повдигна няколко въпроса, свързани с субсидиарността. Важно е да спазваме този принцип тук, но ми се иска да се спра няколко положителни аспекта, които аз приветствам. Иска ми се да подчертая а, тези положителни моменти, защото наистина е настъпил момента за разглеждане на Европас. Твърде много говорим за документи в а, момента, а, твърде малко говорим за а, нуждите и за бъдещето така че не става въпрос само за а, умения, които са добити в а, обичайните форми на образование и обучение. Трябва да се включат и всякакъв друг форми, всякакъв а, вид други форми на добиване на умения, които съществуват, да могат а, така да се актуализират елементите на Европас, тук важни са и технологиите, естествено. Но има и някои визуални елементи, които също са полезни. Също възможностите за незрящите да бъдат по-достъпни всички тези възможности за да може всички да използват инструментите на Европас. След това стои въпроса на административния товар, който е свързан с всички нововведения. Не трябва да има повече бюрокрация с този преглед на Европас. Не трябва да се създават допълнителни административни тежести за потребителите или за държавите членки. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Сега давам, давам думата на господин Илхан Кючук. Той обаче не е тук. Тогава господин Николао Шунтис също го няма. Тани Гонзалес Пеняс и нея няма. Ил Доминик Билд тогава и той не е тук. Uh, <laughs> тогава дам думата на съпредседателката си, госпожа Камереверт. Аз пък тогава ще дам думата на други членове на нашите комисии, които искат да се изкажат. Ще ги помоля за изказвания от не повече от една-две минути. Госпожа Маленчати. Морин Шартия, извинявате. Разбира се, става въпрос за изключително важна тема и е много а, добра идея да а, се преразгледа. А, какво се промени? Економическата криза разлюля целият свят и естествено Европа. И сега има много млади, много граждани, които търсят заетост, които обаче имат и опит извън професионалния си живот, извън а, своята първоначална а, първоначалното си стандартно образование. И идеята тук на Евро Европас е да имаме възможностите така да го а, адаптираме, така че да се интегрират а, уменията, знанията, които са добити извън а, стандартната система на образование или а, извън дори и професионалния, стандартния професионален живот. И така това са умения, знания, които са добити извън а, тези сфери, било то в дума или някъде другаде, тъй като е важно а, да могат да се интегрират всички тези граждани в нашата заетост. Това не е а, система за нас самите, това е система, която трябва да може да поеме всички тези граждани, които търсят работа. Много е добре да има групи от национални експерти, тъй като тези национални експерти знаят всичко от полето, имат тази информация и това е важно за мен в настоящата тема. Ja, vielen herzlichen Dank, э, Frau Schodrova. Благодаря много. Vážená paní předsedkyně, já myslím, že tady zaznělo э, hodně... Госпожа Шадрова, има думата. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че доста беше казано за необходимостта да се е, преразгледа, ревизира Европас. Искам и аз да добавя нещо, което казва и комисията и което според мен е полезно. По-доброто използване на потенциала на цифровата система. По този начин се увеличава възможността за търсещите работа. Европа дава възможност на тези хора да бъдат разпознати техните умения и понеже не се използва достатъчно тази система, това е основната цел на Европейската комисия и разбира се в това преразглеждане. Смятам, че има по-добра достъпност на системата. Това е нещо възможно и държавите членки не би трябвало да имат нещо против. Благодаря много. Thank you very much. Um, I as well... Хелга Трипел от uh, култур... Комисията по културата. Трипел, извинявайте. И аз мятам, че е хубаво да се преразгледа Европас. Не ни трябва нов инструмент, но е хубаво да има някои модификации. Съгласна съм с тези, които казват, че не трябва да поставим под въпрос субсидиарността там, където работи добре. От друга страна пък виждаме, че има нужда от по-добра организация на сътрудничеството на европейско равнище. Това е нещо, което искам да подчертая. На ниво съдържание. Смятам, че е много добре хората да имат възможности да а, включват а, умения, свързани с бъдещето, ориентирани към бъдещето, тези, които са от социална гледна точка от една страна, от друга страна а, с кръговата, зелената економика, така нататък. Ето защо виждаме, че има нужда от развиването и на меките умения. Искаме се и това да включим, за да се припознават а, неформално изискуемите умения ето защо смятаме, че е много добре да има кампании за възрастни, за да може да се обхванат всички тези, които не, не, не участват в момента в а, програми и в обучение. Т.е. да не сте стесняват, а, напротив, по-широко да е ангажирането. А, въпросът свързан с възможността за наемане. Той е много важен, защото ако а, хората имат възможност да се обучават, да учат, това неминуемо е допринася за економиката. Що се отнася да, до а, възможността за различни, припознаването на различни умения, квалификации и знания, там са много важни меките умения. Искаме да се използва повече Европас и особено а, в по-уязвимите групи. А, отново призоваваме за включването на всички а, заинтересовани страни, включително а, социалните служби, предоставящите образование, обучение и тези, които работят за обучението през целия живот. Благодаря. Vielen herzlichen Dank. Mamschenikov, bitte. Има думата следващия господин. Напред кажа от името на моите колеги от Комисията по образование, че за нас беше изключително важно да работим на равни начала по този доклад с Комисията по заедост. Повишаването на уменията на европейските граждани е немислимо без прилагането на целенасочени образователни политики – Вярвам, че образованието е причина и решението на проблема с недостига на умения и преодоляване на високите нива на безработица. Комуникацията на комисията «Нова програма за умения за Европа» бе очаквана и с право насочва вниманието върху необходимостта от обновяване на европейските системи за образование и обучение в унисон с бързо променящи се економически и социален контекст. При все това, че проектът е много амбициозен за да може да предвидим какви ще бъдат настоящите нужди на пазара. В действителност нужните умения днес няма да бъдат нужните умения след 10 или 20 години. От тази гледна точка, според мен, е важно да подготвим кадри за, не само за бизнеса, а най-вече за личностното израстване на, на хората и да ги превърнем в отговорни, ангажирани граждани. Смятам, че трябва да мислим извън правилните умения за заетост и да обърнем внимание на, на аспекти като а, критично мислене, креативност и да сме способни да вземаме информирани решения. В тази връзка смятам, че е много важно в а, дигиталната ера да правим много голяма разлика между факти и между мнения. Амбициозните цели на програмата за умения могат да бъдат реализирани единствено чрез прилагането на холистичен подход към развиването на умения, според който индивидът или участият трябва да е в центъра на процеса. Не на последно място, достъпът до образование, обучение и развиване на умения трябва да е равен за всички, в това число и за най-уязвимите, тъй като а, всички документи, които създаваме, целта ни е да изкараме точно тези хора, които не са ангажирани на пазара на труда, които не са образовани, да влязат в самия процес. В тази връзка в предложената от комисията програма за умения за... аз не виждам да, да е предложен някакъв механизъм за борба с ранното отпадане от училищната система и в тази връзка е, затова в Европа има повече от 70 милиона души, които не разполагат с базови умения като четене, писане и смятане. Единственият начин за преодоляване на този проблем е инвестирането в приобщаващото образование, което да отговаря на социалните предизвикателства и да дава равен достъп на всички още от е, предучилищното образование тъй като достъпа до образование е основно човешко право, това, което е записано в парламентарната резолюция Европейски стоп за социални права, всеки гражданин, всеки европейски гражданин трябва да има възможността да придобие меки умения, както ви казах и по-рано, като критично мислене, медийна грамотност, дигитални и социални умения и да различава фактите от уменията. От тази гледна точка програмата за умения е стъпка в правилната посока, защото тя насърчава общото разбиране за важността на ученето и развиването на умения през целия живот и споделена отговорност от страна на работодателите и образователния сектор. В тази връзка обаче, след срещите, които направих в различни сектори с различни заинтересовани страни, това, което виждам, че в работодателските среди няма културата, няма и нагласата за преквалификация и обучение на служителите. И точно тук се получава тази колизия, че реално има от една страна работници, които искат да, да се развиват, но от друга страна работодателите искат да се развиват след работно време и ние тук трябва да застъпим много добре неформалното и самостоятелно образование, за да може хората да се развиват през целия живот. Също е много важно, като последно искам да, да поставя фокус и върху самите учители, че ние тук ние трябва да развиваме не само инфраструктурата като технологичната инфраструктура, но да инвестираме повече, особено след кризата, в учителите за да могат те да използват тази технология и да обучават а, учащите се. Имам и много други неща, които искам да кажа, но нямаше време. Sorry, I have to interrupt you. Okay, okay, Петра. I finish. Uh, okay, maybe in uh, answers afterwards I can add something more about. Um, uh, uh, ich komme ja gleich auch noch mal zur Skills Agenda. Uh, da können wir darauf, glaube ich, auch dann nochmal zurückkommen. Vielen herzlichen Dank. Да, можете допълнително после да вземете думата, за да допълните. Съжалявам, че трябваше да ви прекъсна. Микрофон за оратора. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената дума. Искам да направя една забележка. Тази допълнителна разпоредба, тези разпоредби всъщност наистина заслужават да бъдат оценени спрямо целите им. Защото всъщност има един общ, има една обща разпоредба ЕОРЕС, програмата ЕОРЕС. Имаме също а, Европейската синя карта, която в момента се преразглежда, това е за общите компетенции, и също допълнителните разпоредби, които всички трябва да си намерят своето място и ако погледнем от по-близо, през 2016 Оценката 2013-2016, която беше направена, показва, че има 27 милиона посещения на сайта, 19 милиона а, автобиографии обаче, които са били създадени само. От тях 58% от хората казват, че са се възползвали и, и са имали а, интервю за евентуално обучение, но всъщност не знаем колко души са получили работа. В крайна сметка също както и колегата каза преди малко, какво става с тези 70 милиона европейци, които имат базови познания по четене и писане само, а, също и безработните с много ниски компетенции и квалификации. И колко от тях са използвали тези наши разпоредби. След това, какво друго може да се каже, има достъп, свободен достъп, без разлики по националност или държава на а, живеене. Както сигурно знаете, това е нов начин за иммиграция също и така, както каза и колегата, колегите от Комисията по културата, трябва да бъдем много бдителни за подобни разпоредби и това, което те първо ще е, направим за в бъдеще. Благодаря. Благодаря, Силвия Коста. E grazie Presidente. Eh, io credo che tornando a Europass, perché credo che stiamo... Благодаря. Нали за Европас говорим? В такъв случай, нека да кажем, че трябва а, да адаптираме просто инструмент, който датира вече а, от над 10 години. Това е утвърдил се инструмент, но който трябва да бъде адекватен спрямо настоящите условия. И не трябва обаче това да става за, на цената на допълнителни финансови, административни тежести от страна на държавите членки. Много добре казахте, Европас не е влязъл в сила навсякъде. Трябва да адаптираме този инструмент по три основни причини. Първо, за да можем да сложим онлайн всички важни а, документи. Има много важни услуги. Трябва да се направи връзката и с други инструменти, като ESCO и EURES. Второ, интеграцията с всички помощни мрежи за компетенции и квалификации. Това за амбициозни цели и трябва без съмнение да а, ги подсилваме постепенно, без да забравяме също и националните експерти, които ще съберат, а, които вече са събрали огромни съкровища от компетенции и информация. Този инструмент трябва да бъде класнат напред. Това е голямо предизвикателство, но трябва да признаем а, официални и неофициални квалификации. И а, ние, зна, ние в Комисията по културата сме силно за това. Благодаря, казва председателката. А сега господин Екарт от комисията, ако желаете да вземете думата, не повече от 3-4 минути. Благодаря какво извличам като резултати от дискусията, че има консенсус относно нуждите за модернизация. Въпросите са тясно свързани и нека да погледнем как да тълкуваме реакциите на държавите членки. Виждаме, Мога да групирам а, тези реакции в три области. Първо неразбиране, второ а, ЕСКО и трето управлението. Това са и проблемите, които възникнаха тук, които видяхме тук. Относно неразбирането, най-вече относно характера на решението. Това решение не изисква никакви задължения, правно задължителни действия от държавите членки. Всичко, което казваме е, че трябва да запазим субсидиарността, и да всичко да става на доброволни начала. Това е предложението на комисията, т.е. ние не предлагаме никакви а, с, а, задължителни правила и да ги налагаме на национално ниво. Когато говорим за използването на ЕСКО и Европас, а, логично е когато и говорим за Европа, всъщност говорим за различни класификации в държавите членки. И всъщност ЕСКО ще бъде инструмента, който ще а, хармонизира всички тези класификации. А, а, той ще се използва на европейско ниво. Разбира се, ако желаете, може да го използвате на национално, но това не е задължение. Вече уточнихме с държавите в съвета и надявам се, че ще го направим и а, тук. И понякога а, тук чух цитиране на писмото от 14-те държави членки на ниво Аташета. А, мисля, че вече отговорихме на някои от въпросите по това писмо. ЕСКО, както вече казах, е вид класификация. От вашите изказвания обаче установявам, че значи, като цяло на принцип считате, че това е добър инструмент, така че въпросът всъщност е как да формулираме този инструмент, как да го направим а, ясно решение. А, и също накрая управлението. Тук а, имаме три мрежи на национално ниво. Aero Guidance – и QF, национални лица за контакт и а, центровете за насоки по Европас. В някои държави членки понякога тези мрежи са в едно, а пък на някои, в някои други са три отделни. Въпросът е че сътрудничеството между тези мрежи, няма сега да коментирам за качеството на индивидуалната работа, но сътрудничеството между тези три мрежи е почти несъществуващо. А, това е много слабо, в смисъл не е добре за бъдещето. А всички тези мрежи се финансират от европейския бюджет така че а, като междинна забележка няма административна тежест за държавите членки. Всичко се плаща от европейския бюджет. И за тези три мрежи имаме 7 а, милиарда годишно за настоящият програмен период. И резултатът е, че комисията трябва на всяка година а, да подписва 110 различни стипендии. Това обаче не е ефикасно управление на бюджета. Имаме 8 милиона евро, които не се харчат всяка година по този бюджет. И е, искаме да се увеличи ефективността, държавите членки да решават как точно да разпределят бюджета между тези мрежи. Ние не им казваме на държавите членки кой какво да прави. Искаме да се увеличи ефективността, така че да има по-добра връзка между европейското ниво с националното ниво. Смятам, че точно това трябва да се погледне. Какви са задълженията за държавите членки? Задълженията са да участват в платформите за сътрудничество. А, ние плащаме на експертите. А, и а, те ще подсилват ефективността, както вече казах, и а, да насърчават стандартите на Европас. Това е което искаме от държавите членки, не повече. И смятам, че това е едно много справедливо искане от наша страна и искам да а, подчертая а, желанието за сътрудничество от наша страна. И смятам, че и това беше споменато тук. Благодаря. Председателката благодаря. Сега ще дам отново думата на двамата докладчици. Ако обичате, придържайте се към една минута. Това всъщност е бягане по часовник. Първо господин Мани, след това господин Малинов. Благодаря. Една минута е доста амбициозен срок. Искам да кажа, че тук се очертава един основен принцип. Не би трябвало да има нов задължителен инструмент, по-скоро трябва не да се координираме, да сътрудничим. Освен това, повечето от изказалите се казаха, че тази експертна група е работила ефективно. Е, мисля, че е, техния принос беше е, от изключително значение. Трябва да продължим да работим с тях. Административната тежест обаче си остава. Трябва просто да се стремим по по-голяма ефективност. Господин Екар от комисията ясно заяви, не е необходимо да има нов инструмент, а по-скоро да използваме наличните добри практики бихме искали да видим как може евентуално да се разрешат проблемите, които бяха споменати. В европейски мащаб трябва да имаме правилен стандарт, подходящи правила. Мисля, че всички чуха посланието. По този начин би трябвало да можем да постигнем добър резултат. Господин Малинов има думата сега. Благодаря ви за дискусията. Аз мисля, че основните неща бяха споменати. Е, положително изложение от представителя на комисията. Благодаря ви за което. Много е добре да е, чуем това, което комисията каза в отговор на основното ни безпокойство. Обикновенно представители на отделните държави членки изпитват е, някакво недоверие. Е, вместо е, да бъдат, да изпитват недоверие, те трябва да предположат примерно най-лошото. Но е хубаво да се каже ясно ето какво ще бъде възложено конкретно на държавите членки. Това е много добре. Е, когато го чуят всички, тогава позицията им ще стане по-мека. Иначе остава основен консенсус. Е, трябва да има обновяване. Имаме основа за компромис. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Е, не ми остава нищо друго, освен да ви благодаря за първата дискусия. Искам да ви съобщя какъв е графика, който е предвиден. На 23 март ще има съвместно заседание на Комисията по заетостта и културата в Европейския парламент. Тогава ще бъде изложен проекто доклада. На 30 март ще има заседание по предложените изменения. Измененията ще бъдат разгледани на 5 април и тогава отново ще има съвместно заседание на двете комисии. Гласуването е предвидено за 21 и 22 юни. Това е предвидения график. Нямаме още дата за пленарното заседание, но предполагам, че вероятно двете комисии отново ще се срещнат и то неколкократно. Сега давам думата на моята колега. Благодаря ви. Сега пристъпваме към точка четвърта. Това е, е дневен ред за нови умения в Европейския съюз. Накратко. Европа пас е част от по-широка рамка. Е, това е цялостна инициатива на Европейската комисия, е, наречена нова програма за умения за Европа. Предвидени са много действия, е, за да има професионално обучение и подкрепа за придобиването на умения в целия Европейски съюз. 70 милиона е, човека в Европа не разполагат с базови умения, като четене, писане и смятане. 70 милиона. Освен това, те не разполагат с е, дигитална грамотност. По този начин те е, могат да бъдат безработни, изхвърлени от обществото и, и изобщо какво ли не. Мисля, че има много дългосрочни безработни, които се разглеждат като хора с, с ниска ниска професионална подготовка. Е, чрез Европас се очертава рамка за професионално обучение, за придобиване на компетентност за търсещите умения бежанци и мигриращи. Е, крайната цел е по-добра употреба на уменията, които вече са на лице, или е, хора да придобиват новите умения, които са толкова необходими, като например умения в областта на дигиталната сфера. Това е начало, това е, са просто встъпителни думи. Искам отново да ви дам думата и вие продължавате да председателствате заседанието. Да, благодаря. Във връзка с, Политиката по обучение Европейския съюз носи отговорността да се справи с нови предизвикателства, като ранното отпадане от училище, е, наличието на е, неграмотност на хора с ниски професионални умения, на хора, които не са пригодни към дигиталната ера. Тоест трябва да се подобрят е, уменията на тези хора, ефективността на образователната система и на професионалното обучение е от ключово значение. Е, по този е, начин ще има е, високи стандарти в целия Европейски съюз. Трябва да има общ достъп за всички за качествено обучение през целия живот. Мисля, че това е задача, във връзка с която ние трябва да положим много усилия. В е, Комисията култура ние сме дълбоко убедени, че наемостта не би трябвало да бъде основната цел на обучението и на професионалното обучение. Образованието е ценно само по себе си. Е както е посочено в декларацията от Париж, професионалното обучение играе важна роля. По този начин човешките и, и социалните ценности, които ние споделяме, остават общи за всички. Това отива далеч отвъд възможността на детето да намери работа. Е, говорим и за социално приобщаване, е, за уважение към другия а, за да се справим с дискриминацията в всички нейни форми едновременно с възможността да намери работа. Това са неща, които определят личността като цяло и способността на тази личност да се справи с предизвикателства, да бъде активен гражданин на Европейския съюз. Ето защо от ключово значение е комисията е, култура и комисията по заетост и социални въпроси е, обединят усилията си, за да определят е, кои са основните въпроси, кои са основните теми и за това ще продължим тази дискусия, този диалог с вас и се е, надявам е, да е, работим съвместно с докладчиците. Председателката, сега давам думата на госпожа Длабаева, която е съдокладчик, но тя отсъства. И за това ще дам думата на господин Неков. Е, е, ще, надявам се да намерите достатъчно време да си скажете и да кажете това, което не успяхте да кажете. Можете да допълните каквото искате. Благодаря много. Извинявам се за това объркване, което беше станало, но Европас е една от десетте точки. А, новата програма за, за умения, тя обхваща тези 10 точки. Това, което казах до тук, искам да го обобщя а, като първо, че са а, нужните умения днес няма да бъдат нужните умения след 10 или 20 години. Затова ние трябва да поставим в центъра учащия и а, да поставим фокуса върху него, за да може той да изгради умения, които да са нужни в работния процес и да може той да бъде представен на пазара на труда като критично мислене, като различаване на, на фактите от мнението, да може да носи отговорност. В това, което забелязах, че не е включено в комуникацията от Европейската комисия по тази нова програма за умения, е борбата с ранното отпадане и точно това, което Вие казахте в случая, 70 милиона в Европа не могат нито да четат, нито да пишат, нито да смятат. Точно в тази връзка а, ние трябва да се борим още от най-ранна детска възраст а, децата да получават умения, които да са им нужни през а, целия живот. В тази връзка смятам, че една от темите, които ние трябва да развием за напред е неформалното и самостоятелното учене, като съм на мнение, че трябва да се обърне повече внимание в контекста на предложената инициатива Upskilling Pathways. Можем да, да констатираме, че е постигнат значителен напредък в изпълнението на препоръката на съвета от 2012 година за валидиране на неформалното и самостоятелното учене. Някои държави членки в тази връзка се справят отлично, но а, ние трябва да прекъснем, да прекъснем а, този процес на валидиране, тъй като той е свързан с финансиране от а, Европейския съюз. И когато спре това финансиране, реално спира и успеха от валидирането на умения, които са придобити по, а, по неформален или по самостоятелен а, начин. И в тази връзка смятам, че създаването на, на системи, на институции за валидиране в Европейския съюз е крайъгълният камък за успеха на програмата за умения, като една от най-важните точки. Европейската комисия, също, също и ние в Европейския парламент обръщаме специално внимание на дигиталните и предприемаческите умения, но тук трябва да направим много голяма разлика и да разбием един мит, тъй като подобряването на, на технологичната инфраструктура в училищата не води до по-добри резултати за самите учащи се. Това означава, че след кризата и по време на кризата ние намалихме финансирането за самите учители, които да бъдат по-добре образовани, за да могат да използват тези технологии и реално на тази база те да а, а, обучават учащите се и да използват технологията по най-добрия начин начин. В тази връзка, на базата на анализи, тем уменията, като наука, технология, инженерство и математика, са, дават най-добър резултат точно в а, а, придобиване на умения от а, учащите в а, абсолютно всички възрасти. В тази връзка, отново както споменахте, е много важно да увеличим привлекателността на професионалното образование и обучение, като тук е важно да, да кажем, че това е реално процес на придобиване на знания и в същото време да засилим дуалното образование, което реално означава да работи, децата да работят докато учат в училищата. Това вече по съвсем естествен начин ще създаде едни хора с професии, които на 19-20 години, ако не искат да продължат висше образование, ще могат реално да влязат на пазара на труда и да са по-близко до това, което търсят самите работещи. В тази връзка смятам, че трябва да обърнем специално внимание на учителския състав в слабо заселените места и отдалечените региони, където предлагането на дистанционно обучение би могло да бъде добро решение за, по, за повишаване на квалификацията на учителите. Смятам, че ако направим един пакет от няколко конкретни мерки, както ви казах, неформално самостоятелно образование, а, дистанционно обучение, а, слагане на по-голям фокус върху професионалното образование, обучение и дуалното образование и в същото време децата да бъдат ангажирани още от ранна предучилищна възраст, ние може да ги подготвим с едни умения, дори и да се променят изискванията след 10-20 години, те да са много по-добре подготвени. Смятам да спрат тук и да дам думата на, на моите колеги, на другите докладчици, на докладчиците, докладчиците в Сянка. И ако ми позволите, от името на госпожа Длабайова мога да кажа три нейни точки, които са важни в тази връзка по доклада от... Искам да я извиня първо и да кажа, че това, което е важно за нея, да, като първо е да има съвместяване на уменията с работните места и в случая тя предлага да се направи прогноза за нуждата от бъдещи умения. Второто, което е важно, е практическото обучение. Смятам, че това, което казах, аз също се застъпва в тази връзка с професионалното образование и обучение и след това като част дуалното образование. Според госпожа Долабайова, практическото обучение е особено важно за професионалното образование обучение, както ви казах, и предприемаческите умения. Тя разбира предприемачеството като отношение към живота, а не само като способност за създаване и управление на бизнес – по-глобално тя би искала в доклада да бъдат отразени добри практики за намаляване на безработицата, които могат да бъдат полезни на всички държави членки. Госпожа Долабайова очаква да се сътрудничи с съдокладчика и съдокладчицата в сянка. Това е в най-кратък вид нейното становище по доклада. Благодаря. Uh, uh, председателката благодаря. Господин Неков се изказа и от името на госпожа Длабайова. Сега давам думата на госпожа Сойдорова. Имате думата. Благодаря. Първо искам да говоря като докладчик в Сянка от името на Европейската народна партия. Ще говоря за новата програма за умения за Европа, виждам, че подхода на Европейската комисия се стреми да бъде колкото се може по-комплексен. Съсредоточава се основно обаче върху уменията. Уменията са от ключово значение за економическия растеж и за заетостта в Европейския съюз. Не поставя се ударението върху човешкия капитал. Това ударение върху човешкия капитал е основната цел на тази програма. Мисля, че точно това трябва да се прави. Мисля, че това е прави правилна цел. Тази програма се основава на конкретни данни. Говорим за 70 милиона, които нямат елементарни умения. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че това не означава, че те никога няма да стигнат до средно образование, но реално са заплашени от такава възможност. Тоест, те няма да бъдат няма да могат да се намират работа. Първият инструмент е, е насочен към тази опасност – първо и основно. Радвам се, че чрез този инструмент се гарантира придобиването на професионални умения. Е, това е, е чудесно постижение на Европейската комисия, защото ако не сте придобили основни умения, е, после много трудно ще можете да бъдете наед на работа. Искам да привлека вниманието ви върху нова ситуация, която комисията взима под внимание – е, през декември миналата година е, резултатите за 2015 година бяха е, публикувани. Средните стойности за Европейския съюз са много по-лоши. Говорим за 70 милиона лишени от основни умения, но аз мисля, че реалните цифри са още по-лоши. За съжаление, има повече хора, които на 15 години не разполагат с основни умения. Европейския съюз си е поставил като цел намаление с 15% на младите хора без основни умения. В момента е, намерението да бъде с 2,5%. В момента те са 20-30%. Тоест има много голямо нарушение на равновесието. Така че комисията трябва да работи по този въпрос. На второ място, преразглеждането на основните умения, да се преразглежда рамката в Европейския съюз, инструмент номер 4 е, за дигитални умения, рамката за сътрудничество. Вече говорихме за нея и е, граждани от трети страни, какъв да бъде техния профил, инструмент, който да има предвид миграцията, номер 7 Европас, е, 8. Борбата против брейн дрейн, изтичането на мозъци. Комисията нищо не предлага и нека да бъдем честни, не може и да предлага нещо специално. Ние е, държим на факта, че изтичането на мозъци се остава голям проблем. Той се наблюдава не само от една страна към друга, дори в рамките на самите страни. Така че борбата против това изтичане на мозъци е задача не само на Европейската комисия, но и на държавите членки. Инструмент номер 9 расово сътрудничество и номер 10 а, наблюдението върху придобилите университетско и след университетско образование. Какво работят те? Тук Европейския съюз е, има цел 40% от е, е, завършилите образование 40% от цялостното население. Е, според мен е добре, че има конкретни цели, но според мен има и риск. Аз споменах 10 инструмента. Основният риск е, че предложението е прекалено амбициозно. Ако се съсредоточим е, само върху няколко основни цели, може би ще можем да ги постигнем. Но а, е, мисля, че а, е, има толкова широк кръг от теми, че до 20, 2020 година това остава неосъществимо. Съгласна съм с основните насоки, но според мен не е реалистично да се мисли, че това може да се приложи ефективно и то в своята цялост. И за това бих препоръчала а, да се а, намали обхвата. Специално по програмата за новите умения, съсредоточаването върху работата с учителите, с, с е, е, ако искаме умения, трябва основно е, да се спрем на това, доколко могат да бъдат наети на работа лицата. Ние не можем да работим само с учителите. Трябва да имаме предвид основните умения на лицата. Измежду десете инструмента нито един не се фокусира върху учителския състав. Мисля, че това е много голяма грешка трябва да имаме предвид, че новата програма за обучения не отпада, онова, което комисията вече е предложила по образованието и професионалното обучение. Е, там има известно внимание към преподавателите, е, но ако дори и по нова програма не оказваме подкрепа на преподавателите, решението е погрешно. Благодаря ви. Е, е, Емилиан Павел отсъства. Господин Лебър? Да, имате думата, заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Екаре, винаги е подкрепяла а, като група всички инициативи и възможности да се създават повече работни места. Тоест, действията на комисията може да са добра стъпка в тази посока, но субсидиарността тук е изключително критичен момент. Местните знания за образователната система, за а, уменията, за знанията, за способностите, за какво точно говорим за младите хора, това е много по-важно, отколкото големите проекти и казването, а, а не правенето на правеното нещо. Ето защо ЕКАРЕ беше доста скептично настроена до, до настоящия момент а, и не сме а, приветствали всякакви такива идеи за а, още харчове при а, достатъчно вече затегнати бюджети. Ако самите а, държави членки и техният а, действащ правилен а, частен сектор не знае как да създава заетост, как точно ще го направи комисията. Това е един от фокусите на комисията, но има и стойност на и други елементи, на които ще се ще ще се опитаме да стъпим и да допренесем от тук нататък. Илхан Кючук не е тук, господин Шунтис не е тук. И така стигаме до Хелга Трюпел, която ще се изкаже от името на Зелените. Заповядайте. Да, благодаря. Ще се върна на нещо, което споменах по-рано във връзка с Европас идеята, понятието за образование, което използваме, то е важно за заетостта, но а, и от културната комисия казахме много ясно. А, идеята за образование не е само във връзка с а, възможността за наемане. И тук в дневния ред за образованието а, трябва да почетаем колко е важно всичко това. Не става въпрос за а, просто да се мине някакво, някакъв изпит и да се получи работа. Имаме неформално, формално образование, обучение. Знаете колко много млади хора има, които не могат да пишат и да четат, така че трудно ще е, минат те е, прехода от образование към работа. социалното включване, социалната интеграция. Това са областите, в които трябва да употребим лостовете, именно когато се започва от много ниско ниво, що се отнася до образование. Това е важно за а, дневния ред за новите а, умения, така и за Европас. Роса Марто има думата. Благодаря, госпожо председател. В Европа бързите промени са навсякъде, особено тези, които поеха удара на, три, на кризата и а, дневният ред за новите умения може да се окаже а, възможност за намиране на работа. Трябва непрекъснато да се увеличават уменията. Това е начин да се намерят добри, добре платени работни места и да се повиши стандарт на живот на хората, които работят. Трябват ни минимални нива на умения и също така продължаващо обучение на работното място. Ако си дадем сметка колко висока е степента на а, необразоваността и сред възрастните а, не трябва обаче да се превръща това в някаква пропаганда, където практическите ползи не могат да бъдат числен, изчислени. И всичко това е в по-дългосрочен вид, не е ограничено във времето. Благодаря. Доменик Билде и Мара Бизот не са тук. Господин Мартан, имате думата по тази тема. Което означава, че с това давам думата и аз на госпожа Камаревет. Благодаря, много. И аз веднага ще дам думата на господин Ман. И моля всички да имат предвид времето. Опасявам се, че само по една минута имаме от тук нататък. Иначе ще ни свърши времето, господин Ман. Благодаря. Аз е, отново се връщам на професионалното обучение. Нека е, да не забравяме, че е, професионалното обучение трябва да излезе от сянка. Европейския съюз вече го е направил. Ние имаме години опит и вече съумяваме да постигнем някакъв баланс. Сега искам да се съсредоточа върху това, което вече се каза за равното отпадане от училище. Много често младите хора престават да ходят на училище, за да започнат работа, за да могат да печелят пари. Надявам се е, да останат някакви стимули, за да продължат да учат, за да може в последствие да имат по-добър социален статут. Европейския социален фонд е източник на средства, е, това може да се съчетае, когато сте и на работа и когато и учите. Надявам се това да даде възможности, защото в край на краищата трябва да получите някаква диплома. Добре е да е, завършите и да, е, да, да, да имате диплома. Разбира се, е, че е, е, някои работят и учат много далече от училища. Извинете, госпожо председател, успях се, опитах се да се впиша във времето, което ми е дадено. Госпожа Козловска, благодаря, госпожо председател. Първо искам да уточня, че тази програма е своевременна все още има връзка между пазара на труда е, и уменията, е, способностите, но е, чисто холистично в този документ е разписана една хипотеза, а именно уменията са нещо, което може да се придобие навън. Според мен не става въпрос а, а, само за достатъчно количество добри учебни заведения, но а, има и групи от хора, които подлежат на обучение, които подлежат на професионална подготовка, така че е, е, това е, трябва да бъде свързано и е, с, с е, приноса на мигриращите, е, които увеличават броя на лицата, които могат да бъдат обучавани. В рамките на Европейския съюз има различен процент на хора, които разполагат с много ниски познания, но с много голям капацитет. Това се променя в различните страни. Според ООН в отделните страни винаги има лица, които са преминали през образователна система, но не са постигнали умения. Председателката, благодаря. Отново давам думата на господин Екърт, представител на Европейската комисия, като ви моля да бъдете колкото може по-кратък да говорите на повече от 4 минути. Благодаря, осъществимо е. Имам две забележки, две основни групи от забележки. Първата рационални елемент в тази програма за умения за Европа. Е, първо, Ударението се постави върху възможността на хората да бъдат найти на работа. Това е първата ни задача, е, без да подценяваме е, обучението през цял живот, обучението в дух на гражданство и така нататък. Ние имаме дневен ред за сътрудничество с държавите членки. Парижката декларация, която току-що споменахте. Едва ли е необходимо всичко да повтаряме, то така или иначе вече е на лице. Комисията предлага нова програма, нова програма, имаме е, предвид и целите до 2020 е, година и Европейската стратегия до 2020. Ние не искаме да повтаряме всичко това. Искаме просто да се спрем на възможността на лицата да бъдат найти на работа. Това е отсъстващия камък в нашата стратегия. Да се направи връзка между безработицата сред младите хора и тяхното ниво на образование. И е, тук се, е, сега искам да се спрами върху определени е, проблеми, тези 70 милиона, за които вече споменахте. Ние сме очертали проблемните области и предлагаме съответните дейности, съответни действия. Новото в новата програма е активното приобщаване на работодателите. Те трябва да вземат по-активно участие в е, образованието, и увеличението на професионалните умения на наетите от тях лица. И така стигам до втората точка значението на новата програма за умения за бъдеще. Някои вече споменаха за втората или третата индустриална революция. Е, някои наричат е, индустрия от е, точка 0, бъдеще на работа или дигитална трансформация навлизаме в фаза, когато работната среда драматично се променя. Ето защо е необходимо да инвестираме много повече в нашата работна сила и е, в бъдещата работна сила, т.е. в младите поколения. И сега, след почти една година, откакто тази програма беше обнародване, мога да е, кажа, че като погледнете международните форуми, дискусията, която се води там, Давос, например, инвестирането в е, умения е краигален камък, е, за да можем е, да се справим с промените, които ще настъпят. Затова благодаря за много от направените коментарни и указания, за да можем в по-голяма степен да се съсредоточим върху бъдещето. Председателката, благодаря господин Екерт. И сега давам думата на докладчиците, но не повече от минута. Мисля, че се движим в правилна насока. Това, което каза и представителя на Европейската комисия, мисля, че също е в целта за а, да има по-активно отношение на, на работодателите. И в случая това, което искам да кажа, че ние поставяме в центъра уменията, които ще придобива човека, тъй като не знаем след 10 или 20 години, след тази а, дигитална революция, какво би станало, какви а, умения биха се изисквали за а, намиране на нова работа. Затова ние трябва да инвестираме повече в човека. В тази връзка смятам, че ако поставим фокус върху професионалното образование, обучение и развитието на дуалното образование, ние ще създадем едни хора с професии, които с професии и плюс умения, те вече ще бъдат много по-добре подготвени и също много е важно да не изпускаме още от самото начало това, което го няма в комуникацията, комуникацията по доклада а, в, от Европейската комисия. Ние трябва още от най-ранна детска възраст да се занимаваме с а, проблемите за отпадането от, а, от училище, за да не, да не се допускат 70 милиона да не могат да четат, да пишат или да смятат. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das waren für beide. Благодаря. Смятам, че имахме великолепно феномен на становища за двете комисии. Нека да напомня датите. Първата дискусия по проекто доклада ще бъде на 23 март, обща, с двете комисии. След това на 24 април ще имаме общо събрание за измененията, като крайният срок за измененията е 30 март. И на 22 юни сме предвидели да се приеме този текст, като не се знае кога точно ще бъде разгледан в пленарна зала, но това е за сега. Благодаря. А сега давам думата на председателката Петра. Е, more meetings of this, in this style, culture employment meeting, е, the next joint meeting. Чухме Следващото съвместно задание ще бъде на 23 март между 9 и 10 сутринта. Благодаря на всички и сега продължаваме с заседание на Комисията по заедостта. Разбира се, ако някой от вас желая да останат и да слушат, вие сте добре дошли. Für die Kultausschussmitglieder. Die Kultausschussmitglieder haben jetzt frei, aber die Koordinatoren treffen sich jetzt äh, im angesagten Raum PSH а, нека да напомня, че координаторите на Комисията по културата трябва да отидат на тяхното си заседание, което ще бъде сега, но в друга зала. Благодаря. Uh, uh, seven on the agenda, we have had some swaps. Uh, we will start with um, uh, the amending regulation of the European Parliament and the Council on the European Statistical Programme 2013 to 2017 uh, by extending it to 2018 to 2020. Det ska ge dem en minut att gå ut så du kan prata med